Uh, Уважаеми колеги, е, дами и господа, моля ви да вземете местата си. <clears throat> За да поздравим и колегите от Комисията по енергетика и транспорт в Румънския парламент. Е, Приветствам много сърдечно цялата делегация под ръководството на председателя на тази комисия. ние преди години също бяхме комисия за промишленост и транспорт. от там и на именованието ИТРЕ, а сега сме отделни комисии. но една от нашите най-важни дейности е свързана с инвестициите в е, е, енергийната сфера, е, инфраструктурата и от тази гледна точка приветстваме с голямо удоволствие най-важният човек в Европейския съюз в тази сфера. Юрки Такайнен от Финландия, комисар, е е, наш гост, е, за да е, реализираме на практика една част от структурирания диалог с комисията. Благодаря ви, господин комисар, за това, че сте тук. Вие сте и заместник председател на комисията и отговаряте за конкурентно способно за инвестиции, за растеж и заетост. Всичко това естествено е пряко свързано с конкурентно способността, с създаването на повече работни места. Малко се опитвам, така да се каже, да изместя акцентите в вашата длъжност в момента, както сигурно забелязвате. Господин заместник председател, господин Катайнен, вие винаги сте е, много добре дошъл гост при нас в е, комисията ИТРЕ. Нека да ви напомня, колеги, че е, нашата комисия е, участва е, на основата на е, параграф 52.4 от е, нашия правилник е, в е, приемането на регламента за ЕФСИ. Така че ние сме много заинтересовани да видим каква е равносметката от изпълнението, от прилагането на този инструмент на практика до момента. И така, господин Такайн, имате думата. Благодаря, е, господин председател. Ще се опитам да е, засегна много от въпросите, които е, са важни елементи от ресора на вашата комисия. Трябва да кажа, че много харесвам структурирания начин на водене на диалог – защото за нас е много важно да знаем какво е мнението на парламента и какви са предложенията за промени, е, които трябва да отчетем е, за следващата година. Така че много ви благодаря за тази възможност. Но нека да започнем с най-важната тема за деня. Това е стоманата. Както знаете, е, стоманодобивът в Европейския съюз е изправен пред големи предизвикателства и е, много настойчиво се иска и от промишлеността, и от държавите членки да има промени. В съвета по способност миналия ноември, както и на конференцията миналия месец, която бе проведена на високо равнище, е, ние е, представихме нашите виждания, днес публикуваме и съобщение. 37 са мерките за защита на търговията на, е, стомани, на продуктите от изделията от стоманодобива които в момента се прилагат. Включват се и 16 такива, които се отнасят до вноса на стомана от Китай. 9 в момента са все още в процес на изпитване. Естествено, много важно е да а, а, помислим за продължителността на процедурите. Те понякога са твърде дълги. А, а, и това естествено е пряко свързано с ефекта на нашите инструменти, които прилагаме. Така че е, е, ние ще продължим естествено с е, е, анализа е, на е, интересите на Европейския съюз, които, който е широко обхватен и ще продължим да действаме на базата на правилото за по-низкото мито комисията не чака всъщност да настъпи, така да се каже, вредата, а действа изпреварващо при заплаха от вреда. Се прилага въпросното правило. И е, това е, естествено е изключително важно. От гледна точка и на вноса ние имаме регистри за вноса и прилагаме три месеца преди е, да е, се приемат е, съответните времени мерки, съответните защитни механизми с обратно действие. Възнамеряваме, освен това, да намалим продължителността на процедурата от 9 месеца на 8 месеца в по-голяма степен използваме е, писмената форма на консултация, когато държавите членки трябва да бъдат консултирани по въпроси, свързани с приемането на временни мерки за защита на търговията. Но, естествено, е, когато става дума е, за много спешни случаи, се информират държавите членки и постфактум. Комисията е, желая да оптимизира да, е, вътрешните процедури, като следва стрикно подхода за е, удължаване на сроковете тогава, когато това е необходимо. Желаем да модернизираме нашите инструменти за защита на търговията. Съответният пакет за модернизация на тези инструменти е от април 2013 година е, в него има едно предложение за регламент. Е, е, освен това се предвиждат и незадължителни насоки, които ще се приемат от комисията, за да има повече просрачност, предвидимост, за да се води по-ефективна борба срещу контрамерки, контрасанкции, по-голяма ефективност, по-добро прилагане, по така прости, облегчени процедурни правила за сътрудничество, оптимизиране на процеса на прегледа и кодификация по определени практики в законодателството. Е, ще обхванем естествено и е, законодателната процедура, но и определени материали, е, също и определени сфери от енергетиката. Така че всичко това ще бъде направено отново, като може би ще използваме пак правилото за по-низко мито, макар и в трансформиран вид. Какво може да се направи в контекста на а, предложението за модернизация на а, инструментите за търговски защита, за защита на търговията? Както ви казах, ще намалим продължителността на процедурата от 9 на 7 месеца. Освен това, е, ще има промени в е, регламента антидъмпинг, е, в правната редба за намаляване на субсидиите, за сроковете за посредници, за проверката на заинтересованите страни и в крайна сметка комисията ще предложи и една система за е, изпреварващо контрол, така да се каже, за предварителен контрол по отношение на стоманените продукти. Е, е, в момента, в който се забелязва заплаха и има индикации за такава заплаха, ще може да се действа изпреварващо срещаме много трудности в момента и по тази причина се налагат е, всички тези мерки, за които говоря, за да модернизираме е, цялата процедура във връзка с туманодобива и да го направим по-конкурентоспособен. способен. Е, предполагам, че е, се интересувате от е, текста на съобщението. Препоръчвам ви да го прочетете, за да извлечете от него повече подробности. И сега няколко думи за прилагането на програмата за действие 2016. На първо място са работните места, растежа, инвестициите, те са безспорен приоритет. Европейския фонд за стратегически инвестиции е, е в оперативна фаза и в момента ние работим за подобряване на е, инвестиционната среда, за реализиране на ползите от глобалната търговия и е, възможностите за инвестиции. Нашата цел е в крайна сметка да насърчим развитието на единния пазар, да помогнем на малките и средните предприятия, на начинаещите предприемачи, за да преодоляват по-добре евентуални регулаторни пречки и да получат по-пряк достъп до финансиране. Нека да почертая значението на нашата стратегия за цифровизация и е, енергийната ни стратегия. Има пакет от мерки, както по отношение на авторското право, така и по отношение на е, цифровите договори и правата, е, свързани с тях. Имаме и е, вече сме е, включили преглед на регламента за е, е, защита на потребителите. Естествено, е, вие познавате е, доклада на петимата президенти във връзка с Европейският паричен съюз. Става дума най-вече за Банковия съюз, за създаването на съюз на капиталовите пазари и за основния европейски стълб на социалните права. За новата програма за нови умения, която планираме да бъде публикувана през май. Споразумението, постигнато в Париж, е един много важен е, момент в нашата работа. Е, кръговата економика, Европа 2020, стратегията за Европа 2020 и целите за устойчиво развитие на ООН. Това са основните ни ориентири. Нека да ви кажа няколко думи и за всичко това, което предвиждаме като финансиране. Европейската инвестиционна банка е предвидила финансиране за 54 проекта е, свързани с FC, които представляват също с един е, немалко обем от е, средства 7,2 милиарда. Ще се подкрепят възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, инвестициите в нисковъглероден въглероден растеж на економиката, развойната дейност, изследванията, индустриалните иновации. Европейския инвестиционен фонд междувременно вече е сключил споразумение с повече от 150 малки и средни предприятия. И общото финансиране, което се предвижда е 3,4 милиарда. 125 хиляди малки и средни предприятия очакват една конкретна полза именно от тези договори. И всички тези операции ще представляват един цялостен инвестиционен обем от 76,1 е, е, милиарда. 22 държави членки вече се възползваха от ЕФСИ. На първо място Словения, Естония, България, Харватия публичните и е, частните, е, обществените и частните проекти е, е, също се възползват от техническа помощ по линия на Центъра за консултации и европейски инвестиции. И всичко това, в крайна сметка, може да бъде прочетено и на Европейския портал за инвестиционните проекти. В крайна сметка, основната ни цел е да създадем една добра среда за бизнес. Е, на 26 ноември 2015 година приехме и е, резултатите от изследването за годишния растеж е, в което са включени и данните за растежа в отделните страни и инвестициите във всяка от държавите членки. Комисията междувременно вече е, започна с изграждането на е, Съюза за капиталовите пазари, с е, цифровия единен пазар, с е, пазар, имам предвид стратегията за него и енергийния съюз. И естествено всичко това е свързано е, с е, Европейската инвестиционна банка, която е основният финансов източник в случая, и комбинира е, в проектите, е, които подпомага, средствата от ЕФСИ и средствата от ЕСИ. Нека да кажа няколко думи и във връзка с кръговата економика. Кръговата економика е основният принос е, който комисията в крайна сметка е, като че ли до, до момента е постигнала с е, определенето на 10 приоритета във връзка с е, е кръговата економика, с, създаването на е, един пакет, който цели създаването на повече работни места, повече растеж. Пакетът всъщност ще е, подпомогне и е, цялата економическа среда ще създаде условия за повече устойчивост, за повече конкурентно способност, е, за зелени технологии и зелени решения, така че Европейския съюз да стане е, водеща е, глобална сила. Ние можем да бъдем по-ефективни, можем да намалим е, нашата зависимост е, от вноса на оскъдни за Европа суровини можем в рамките на Хоризонт 2020 да инвестираме допълнително 650 милиона евро и по този начин да създадем повече възможности за проектите, свързани с кръговата економика. И освен това ще използваме естествено и потенциално на структурните фондове. Така ЕФСИ е, идентифицира всъщност е, ресурсовата ефективност като е, е ключова цел. По този начин, чрез финансиране от Европейския съюз, ние предлагаме допълнителни възможности за проекти, свързани с околната среда и трансформирането на економиката в кръгова економика и нисковъглеродна економика всички ние знаем, че Европа е изправена пред огромни предизвикателства, но същевременно ние знаем, че без инвестиции в развойната, изследователската сфера, в иновациите, няма да можем да постигнем желания растеж и е, заетост. За това в рамките на Хоризонт 2020 е, се развива и една много бащабна е, изследователска програма, е, която се финансира с 77 милиарда. Миналата година ние използвахме 2,2 милиарда от този бюджет, за да създадем EFSI, което всъщност е, е нещо необходимо и обещава да се отвои и отруи е, много е, ефекта. Хоризонт 2020 всъщност вече постига целите си и е, междувременно ние е, подписахме 7200 споразумения за грантове по линията на е, ЕФСИ, като Европейския съюз внася 12,6 милиарда. А участието в тези проекти е, се равнява на 31 000. Това включва повече от 1300 споразумения за грантове е, е, в изследователската сфера. И те са подписани от Европейския изследователски съюз. Ние смятаме в настоящата работна програма да бъдат инвестирани 670 милиона евро за индустрията 2020 в рамките на кръговата економика. Или това, освен това, представлява 139 милиона евро за интернет на нещата. Междувременно вече показахме всички тези възможности за финансиране. Е, в рамките на две години се простират програмите, така че е, всички изследователски и развойни звена биха могли да се възползват от тези възможности. Хоризонт 2020 доказа, че е много привлекателен. Е, има 84 000 предложения, които е, изискват едно финансиране от 246 милиарда евро. Е, освен това, ние продължаваме с е, оценката на Хоризонт 2020 и ще предложим една равносметка, която ще ни помогне да коригираме евентуално нашите действия в бъдеще. Но трябва да отбележа, че Съветът, Европейския съвет за иновациите, вече започна е, с е, е, публикуване на търговете за идеи, това са конкурси всъщност, идейни конкурси, които ще ни помогнат да съберем идеите на цяла Европа по отношение на е, цифровизацията по отношение на материалното развитие на економиката. Но смятам, че трябва да прекъсна, за да имаме възможност и за дискусия. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. Е, всъщност, е, вашето портфолио, вашият портфел е твърде широк. Във вашият ресор, така да се каже, влиза дейността на седем комисара. Е, и е, наистина има много материал е, за дискусия, много теми ни интересуват, но започваме с дискусията. Господин Едлер, НЕП. Благодаря. Надявам се, че този доклад няма да, този разговор няма да бъде само от структурен интерес и от стратегически такив, такъв. За две минути няма много да се разпростирам, така че един конкретен въпрос как се отразява настоящата ситуация на търговските ни взаимоотношения с Китай. Имам предвид и стоманодобива, но и схемата за търговия с емисии. В моята в мой избирателен регион, това би означавало почти 500 милиона. Разходите по запазване на добива няма предвидени нови инвестиции. Следователно искам да попитам как тези две неща се свързват едно с друго не само конкурентната търговия, а и административните тегуби, които означава всъщност схемата за търговия с квоти. Има ли нещо конкретно предвидено за упростяване на механизмите, за да можем да сме толкова конкурентни, колкото Средните щати и Китай? И от моя гледна точка именно друго предизвикателство, а именно критерият, свързан с големите производителни сектори на нашата економика, като например стоманодобива или фармацевтичната промишленост. Благодаря. Мадам Ван Брент, on behalf of SND. От социалистите и демократите. Благодаря. Госпожа Ван Бремт. Наистина много обстойно представяне получихме. Всички сме наясно, че трябва да променим начина на развитие на нашата економика, да инвестираме в нея, защото в противен случай тя би се оказала неконкурентно способна и би изпаднала от е, световните класации. Така че Европейският фонд за структурни инвестиции може би не е манна небесна, но поне предлага полезни инструменти за финансиране. Именно за това го включихме в, доклад, в обсъжданията по доклада и накрая също го включихме и в общите тристранни междуинституционни разговори. Ако не разрешим всичките си проблеми, поне с FC бихме могли да започнем да строим економика от нов вид. Въпросът ми е свързан как е конкретен. Как вървим? Изпълняваме ли начертаните от комисията цели и проекти. В крайна сметка о, ни се оказва трудно да си дадем ясна сметка за това как точно се освояват е, средствата от ЕФСИ. Дали пълноценно, дали в началото на периода и каква оценка колко точки, така да се каже, получават различните финансирани от FC проекти в общата картина. И накрая малките проекти, които са не по-маловажни, как върви тяхното финансиране? Очевидно е, че е по-лесно да се финансират големи, едри проекти, но има и много малки, които заслужават финансиране. Как се развива то? И накрая платформите. Какъв, каква дейност развиват те? В Франция, например, има една такава платформа платформа за обсъждане на жилищни и други строителни въпроси. Може би да взаимстваме тази идея от тях. Така че ще изчакам за вашия отговор, но да ме извините, ако видите, че напускам, имам друго заседание. Асистентът ми обаче остава и ще ми преде отговора. Благодаря. Сега от името на Алда госпожа Калас. Thank you. <coughs> Um... Uh, uh, Благодаря наистина, бе много интересно да се изслуша вашето представяне. Всички знаем, че създаване на работни места, създаване на економически ръст се постигат само с новативност. Въпросът ми значи е доста конкретен в този смисъл. Когато Европейският парламент е изправен пред всички тези проблеми на нашето време и миграционната вълна преди всичко, е абсолютно ясно за нас, че това означава все повече средства и разходи. Може ли да му уверите, че тези средства не е, идват, не са орязвани от бюджета за иновации и развитие. Благодаря. Господин Марагал сега от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Катайнен, за вашето посещение и за изложението. й. Имам някои конкретни бележки. Най-напред, всъщност започвам с по-глобалните още не е публикуван доклада, но може ли да ми кажете как оценявате действие, дейността на така наречения хъп общ център, услуги и събеседници и участници в, един, в същия този процес. Същото се отнася и за интернет портала. И имате ли впечатление от това как той действа? И накрая, точките, които се присъждат на различните проекти в общото табло за представяне на резултатите. Не съм в състояние да ви задам въпроси за всички, но някои ги проучих в, е, по, в повече подробности. Абенго е, например, едно предприятие в Испания. Наистина това е много обещаваща фирма. Въпросът ми обаче е дали е преминала през ситото на всички изисквания за финансиране. Имам, например, във вашето изложение предложения за Германия, Словакия и Холандия за строителство на автобани. Според вас това отговаря на дебата, но какво ще кажете за това дали могат да бъдат включени тези автобани в финансирането от ЕФСИ? Или пък един друг пример за финансиране в Испания на строителството на два парахода за круизи, на които се отделя 75 75 милиона, а предвидената печалба са 300 милиона. Изпълват ли се, с други думи, критериите за избираемост на проектите? И накрая, как се изпълняват тези критерии и ако не се изпълнят, приема ли се някакъв корек ефективен коефициент от, например, 15%. Благодаря. Благодаря. Господин Силиокис от обедена левица. Наистина трябват ни повече средства за държавните поръчки. Държавните поръчки, които всъщност движат реалната економика и са в състояние да ни изведат от кризата. За съжаление, комисията единствено гарантира тези проекти, които са свързани с големи предприятия. И това въпреки обещанията за повече инвестиции. Всъщност, тези инвестиции се изразяват в орязване от финансиране в съществуващи вече програми. И това са всъщност свежите пари. Те не са свежи, а са набрани от други проекти. В резултат на това тези пари отново ще се върнат в богатите европейски държави, а не в най-пострадалите от неолибералният модел държави. Как си обяснявате, например, факта, че в началото на 2016 година нито Кипър, нито Гърция са в списъците на комисията. Нито в програмите, например, за подпомагане на малките и средни предприятия. И това в две държави, които са най-засегнати от кризата. Как смятате, с други думи, да помогнете на тези държави, които са изправени пред най-големи затруднения? Sì, grazie Presidente. Due considerazioni, cercherò di essere molto... Името на EFDD, Европа на свободата и пряката демокрация. Господин Катайнен, Споменахте мерки, антидъмпингови мерки. Предвид на това, че комисията сякаш е склонна да предостави статут на пазарна економика на Китай, то тогава всички съществуващи до момента мерки ще отпаднат. Аз в такъв случай като бизнесмен сега, а не като евродепутат, мога да ви заявя, че бизнес се прави не с надежди и с залози. В противен случай би било хазарт за финансирането на ЕФСИ през 2020 година или до 2020 година, бих искал да кажа, че е необходимо повече внимание на малките и средни предприятия, създаването на специален инструмент за тях. Проектите обаче могат само до половината, до 50% да се финансират с ЕФСИ, поне в Италия е такава практиката. Фирмите могат да представят колкото се искат съвършени и конкурентни проекти, но финансирането не надвишава 50%. Така че трябват ми Трябват ни конкретни решения, било то от ЕФСИ или от Механизма за подпомагане на малките и средни предприятия, при това веднага, утре или в други ден най-късно, а не през 2020 година. Това ще помогне на външните а, инвеститори да си възвърнат вярата в нас. Благодаря. E ENF. Благодаря, господин председател. Хубаво беше че днес започнахте с томаната. Тази тема е много важна за Европейския съюз. Европейската стоманена индустрия страда поради дъмпингови цени. Хиляди тонове стомана идват от Китай, от трети страни. Важно е, виждаме, да имаме мерки, да противодействаме на тези тенденции. Хубаво е, че има механизми за защита на търговията. Хубаво е, че се ориентирате към инициативата на щатите. Стоманената индустрия е важна за Европа за растежа. В нея има стотици хиляди работни места. И когато говорим за стратегията 2020 с една 20% на 20% на ставка на реиндустриализация, не може да говорим за това, ако не мислим за промишлеността на услугите и сектора на услугите и стоманената индустрия. Освен това, вие говорихте и за стратегията за енергетика и ценообразуването на енергийните цени. Много, много предприятия изнасят своето производство извън Европа. Едно предприятие от Австрия отива в Штатите, защото там плащат по-малко за енергия, за работна сила. Така че тук също трябва да усилим своята конкурентоспособност. На следващо място цифровизацията. Би ме интересувало как се позиционира комисията по отношение на киберпрестъпността. Това е важна тема за бъдеще и ще става все по-важна. И още един въпрос за ЕФСИ. Казахте, ораторката бива прекъсната. Now, colleagues, one-minute speeches. I'm very sorry we don't have more time. Uh, colleague Nica. Bună ziua, domnule vicepreședinte. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Добре дошли. Благодаря ви за това, че говорихте за стоманата наистина, но ние все още сме много предпазливи тук, много сме плахи. Говорихме за тези мерки за антидъмпинг. Може би трябва наистина да се ориентираме по щатите. Там мерките са по-ясни. В Румъния няма проекти, които могат да бъдат подкрепени от FC. Тези, които управляват в момента, не са от тази политическа, полити, от това политическо семейство, което взема решенията в Европейската комисия но бих искал да чуя вашата оценка за Румания. Господин Левандовски, господин комисар, благодаря за вашите усилия. Интересуваме какъв е вашият, вашата оценка за ЕФСИ и как виждате географското разпределение на проектите. За нас винаги е било важно намаляването на бюрокрацията и увеличаване на правната сигурност. Това са били за нас винаги ключови теми. Те са били винаги ключови за бизнеса. Благодаря, господин Бланко Лопес. Много благодаря, господин заместник председател Катайнен в стоманодобива има в момента много напрежение заради заплахата от дъмпинг, но и заради свръх производството в някои държави, където екологичните изисквания са по-хлабави. Господин заместник председател, смятам, че трябва да сте по- амбициозен. Не можем да отдаваме значимото на индустрията без да я защитим. Така че моля утре на съвета да излезете с официална декларация за необходимостта от мерки против дъмпинга вън от нашите граници, както и за, установяване на минимална цена на вноса стомана черната металургия, например, създава 65 хиляди работни места и оборотът ти възлиза на 14 милиарда евро. И това само в Испания. Виждате, значи, колко е го огромна значимостта на този сектор и мерките следователно трябва да са възможно най-бързи. Ако може, още утре. Um, Господин Дебакъл, имам два въпроса. Може би комисарият може да каже нещо повече за въздействието на паричната политика върху избраните проекти. Имаме нулев лихвен процент в момента. Това може да окаже някакво влияние по отношение на оценка на риска за проектите от страна на Европейската инвестиционна банка. Освен това, вие казахте, че две трети от проектите се занимават с изследване и наука. Фокусът се премества върху изследване на пазара. Ако две трети от тези средства отиват на там, какво е нивото на технологичните проекти, които биват подкрепени? Господ Шатарлинг, благодаря. Приветствам а, е, плана за стомана в противовес на някои колеги. Аз се надявам този план да може да бъде приложен и се надявам утре съветът да може да предприеме някои решителни мерки. Съгласна съм с вас, че в съвета се блокират мерките за защита на търговията. Ако нашето правителство промени своята позиция, този пакет ще може да бъде преди, предвижен в законодателна а, посока. И иронично е, защото именно в стома, стоманодобивната промишленост Великобритания просто пострада много. Хиляди работни места бяха загубени. И тук е въпроса. В същото време виждаме, в същото време виждаме, че щатите налагат антидъмпингови мерки на върху великобританското производство. Вие ще говорите ли по този въпрос а, с щатските власти? Ще подкрепите ли в Великобританската стомана. Това е ясен пример за това, ако, че ако сме заедно, ако сме сплотени, може да защитаваме своите интереси. Господин Количек, нов член. Благодаря. В Чехия някои добивни заводи затвориха, бяха затворени. Така се получи много висока безработица. Какво да, да направим тук? Какви мерки може да предприемем? На второ място, възобновяемите енергийни източници. Може ли комисарят да каже какви мерки трябва да предприемем тук, за да организираме производството? В Польша има трансформатори. Те са предвидени. Това ще, тези, тези мерки ще бъдат предприяти и в Чехия. Ще има подобряване на е, електропреносната мрежа, ще има обаче и такси. Как обаче цялата материя да се регулира? Може би трябва да се ориентираме по това, което в момента съществува в Германия. Не бива да изпускаме от поглед и малките и средни предприятия. Добре дошли, господин комисар. Предложението на комисията за защита на стоманената промишленост са много важни. Те са наистина много значими. И кръговата, кръговата економика, това е приоритет за комисията и той е също много значим. Трябват ни обаче иновации, за да може да използваме суровините по нов начин. Хубаво е, че комисарят е готов да инвестира тук. Сега за иновациите. За в много градове и общини много от иновациите не се приемат. Ето, например, Uber не се приема. Хубаво е да имаме една нова рамка за економиката на споделянето. Бих искала да чуя повече за тази економика. Следващият оратор. Искам да задам един въпрос, казва госпожа Тоя, и да направя един коментар. Чухме много цифри в презентацията на комисаря, стотици, хиляди, милиар, милиони, милиарди. А, цифри, които са просто несмилаеми. Сега Зевси, Не всичката информация може да се получи от интернет. За това бихме искали вашата оценка. Искаме да знаем дали нашите решения вървят в правилната посока. За това е нужна нашата, вашата оценка. Как оценявате проектите за изследванията? За... Трябва да имаме един добър избор на такива проекти. В противен случай, в края на отчетния период ще се окажем с проекти, с одобрени проекти, които обаче не, не дават съществен принос. От една страна трябва да сме много строги, от друга страна трябва да сме щедри. Някои проекти минават първата степен на одобрение, но ако не са достатъчно добре, достатъчно качествени, те не минават на второто ниво. Благодаря, господин председател. Днес имаше интервю в Правителството може да играе роля, но не може да замести частните инвеститори. В моята държава, например, няма никакъв такъв проект. Няма проект, който да е бил финансиран от ЕФС, има предвид Гърция. Първият ми въпрос е, възнамерявате ли да започнете кампания, за да се преодолее тази липса на информация или направо е, информационно затъмнение за малките и средни предприятия, които не знаят как да си набавят европейско финансиране? И на, другият ми въпрос е дали ще публикувате някакви насоки за това как да се комбинира финансиране от различни източници. Допълнителното финансиране, то принципно е замислено да бъде по мярка, за да помогне на тези, които най-много имат нужда и там, където имат най-много нужда. Имам предвид пак моята страна и борбати с миграционната криза. Благодаря. herr vizepräsident ähm, noch ein paar anmerkungen zu china няколко относно Китай, казва госпожа Не става дума тук само за стоманената индустрия и за други износни индустрии. индустрии. Комисията реагира сега, това е чудесно. Обаче не бива само да реагираме, трябва и да сме проактивни. Обедена съм, че ни имаме нужда от една стратегия, която да има, да, в която да е заложена визия за развитието на економиката в Европа. Моят въпрос е, ще има ли съобщение на комисията, в която ще е обявена, има едно, ще е обявена именно една такава кохерентна стратегия? И на Следващо място. Мислите ли, че стоманената индустрия ще може да се възстанови, ако се предприемат тези, ако се приложат мерките, които предлагате? Комисията смята ли с други думи, че из, из, използвала всички възможни мерки, за да помогне на стоманената индустрия. Благодаря. А, вие, господин комисар, отговаряте за заетостта. Ние се опитваме да създадем повече работни места, но не се при, привличат нужните инвестиции. Ето, ако видим европейския семестър, ми виждаме, че няма последователност. Без съответните промени в економиката, ние никога няма да може да, да преодолеем макродисбалансите. Много предложения генерират, произвеждат а, дисбалансите и ги затвърждават. Получава се един дяволски кръг на обедна, обедняване. Въпреки виртуалния, виртуалния кръг на растежа. Необходима ни една дългосрочна перспектива. Благодаря. А сега комисарят има думата за отговор. Благодаря. Аз ще обобщя отговорите си, защото нямаме много време. Ще започна с благодарност към някой от депутатите, най-вече на госпожа Спиракио, която много ни помогна за разпространяване на това как може да бъде използван ЕФСИ, как да комбинираме средствата от ЕФСИ с средствата от ЕСИ. Трябват ни такива посланици не само в страните, но и в регионите. Ако погледнете държавите членки, които още не са използвали тези средства, Кипър, Румъния и може би още някои други държави. В 22 държави ЕФСИ вече се е, използ... е използван. Какво правим в момента? Правим презентации благодарение на оползотворяването на средствата, економиката започва да действа. Аз миналата седмица едва бях в Румъния и говорих с компетентните власти за това как тези средства могат да се абсорбират. Говорих с банки. Ето, ако погледнете съседната ви страна, България, там има вече 4 частни банки, които получават средства от ЕФСИ и те ще те ще дават кредити на малките и средни предприятия. Така че в много случаи липсва информация. В много държави липсва вдъхновение или желание да се избират проекти. Но най-бързият начин да се използва Ефси е да се изпрати именно това послание, да се каже на банките, ако искате да давате кредити на малки и средни предприятия, използвайте Ефси, той е, до някъде отнема част от риска ви. Освен това, и имаме нужда от проекти, публично-частни партньорства и, и други частни проекти. Има и физически лица, които са заинтересовани. Е, от ЕФСИ. Така че важно е да популяризираме посланието за, за ЕФСИ. Да, държавите членки трябва да бъдат информирани, но и регионите също. Непрекъснато трябва да обясняваме на хората как да използват тази, този инструмент. Сега за стоманата. Благодаря ви за коментарите. и за, за вашите идеи, че трябва да сме сплотени и да убедим държавите членки да приложим модернизираните мерки за защита на търговията. Мисля, че ще осведомите вашите правителства, че сега е назрял момента да се деблокира ситуацията. В противен случай няма да запазим нашата позиция в глобалната търговия. От друга страна, трябва да приемем факта, че дъмпинга, дъмпингът не е единственият проблем. Ако сравняваме Европа с Америка, ще видим, че в Америка производствените разходи са малки, защото те, са много, те действат много по-енергийно ефективно. Затова трябва да поощрим нашите правителства да намалят е, данъчното облагане в енергетиката. Ако погледнем държавите членки, ще видим, че има огромни разлики тук. Енергийният съюз може да помогне в дългосрочна и средкосрочна перспектива, но в момента трябва да предприемем мерки за равнопоставеност. Въпросът на, на господин Левандовски е много релевантен. Според мен, третият стълб на инвестиционният план е по-важен от ЕФСИ дори. Третият стълб означава проекти, ориентирани към единния пазар и премахване на инвестиционните бариери в държавите членки, защото навсякъде има бариери. Ние се опитваме да им, да, да им покажем какви са тези бариери и да им помогнем да ги премахнат. Американската ситуация, ситуацията в Америка е различна от европейската, но за момента не мога да се впусна подробности. Um, it's only, not only steel, but the, the same measures can be used to other Мерките, които предлагаме за стоманата, могат да бъдат използвани и в други енергоемки промишлености. Имаме нужда от продукция, от производство. Трябва да поощрим производството в Европа. Госпожа Калас. Тя попита за средствата за изследване и наука. Много лесно е понякога да се вземат пари от развойни дейности, от изследване, от е, проекти за изследване и за наука, отколкото от проекти за инфраструктура и други по-видими и материални проекти. Лесно е, наистина. Но ясно е, приоритетите трябва да бъдат преосмислени. Центъра за консултации вече има 90 запитвания, две трети от които идват от частни компании. Те искат съвети за използване на европейските фондове е, или пък информация за това как да подобрят качеството на проектите. Така че виждаме, този център започва да функционира добре. Проектните облигации. Те ще задействат след няколко месеца инвестиционните банки искат да инвестират в европейската инфраструктура, но тук таме има все още проблеми. И така, може би една страница в интернет би, била, би било хубаво да се създаде, в която да има повече информации за европейските проекти. Трябва да използваме повече средства за реклама на подобни проекти. И отново тук почетаме, имаме нужда от вашата помощ. Осведомявайте вашите региони, общините, правителствата, частния сектор. Ако искаме да подобрим конкурентоспособността, то тогава изпратете съответните проекти, за които знаете към комисията, ние ще ги публикуваме. Мултипликационният коефициент е около 17. Има разлики в частния и публичния сектор, но горе-долу това е конфи... коефициентът. Зависи естествено от качеството на проектите. Изследване, наука, хоризонт 2020, инвестиции. Все ключови думи. Мисля, че 2,2 милиарда които бяха взети от Хоризонт 2020, ще поощрят много повече изследван, изследванията и науката. Естествено, тези средства няма да бъдат разходвани за фундаментални изследвания, университетски изследвания, те ще бъдат насочени към специализирани изследвания, но въпреки това обемът на иновациите, на, на инвестициите в иновациите е увеличен, което всъщност е по-важното. ETS, yes. Uh, there's a proposal which you know. Арбитражният механизъм а, извинявайте, сре, е, схема за, за търговия с емисии. Тук важна е равнопоставеността. Трябва да структурираме тази схема по много различни начини, така че да бъде адаптирана към отделните сектори. Ето, например, стоманената индустрия. Тя зависи от цените на, глобал, на глобално равнище. А, това се отнася и за другите сектори. А, има разлики. И тук трябва да правим компромиси. Но как ще изглежда компромисът, това ще реши в крайна сметка съветът. Компромисът трябва да е обаче отговорен. Целта трябва да е да запазим производството в Европа. Устойчивостта на проектите. Няма какво много да кажа за качеството на отделните проекти, защото комисията не избира проектите. Ние изпълнихме нашето а, обещание да не се намесваме в избора на проекти. Има комисии, които избират проектите. Европейската инвестиционна банка ще изготви доклада, доклади, тя ще ни ги представи ще има оценка на качеството на проектите и на резултатите. Може би все още е прекалено рано а, да правя аз такава оценка, оценка за качеството на проектите. Най-големите бенефициенти, бенефициенти на, на ЕФСИ са Обединеното кралство и Франция. 22 държави членки използват ЕФСИ вече но имаме и проблематични страни. И за това той, аз и други колеги са заети именно с популяризиране на ЕФСИ. Както казах, имаме нужда от вашата помощ. Ако имате нужда от допълнителна информация, ще ви я предоставим, защото вие сте представители на държавите членки. мероприятия за предприемачи, за инвеститори, ако искате да организирате едно такова мероприятие, кажете. Аз се радвам, че ставаме все по-видими, че Европейската инвестиционна банка също се опитва да търси инвеститори, да поощрява инвестиции. Частният сектор е много а, любопитен тук за нас повече трябва да заложим на него, отколкото на правителствата. <clears throat> Предприемачите, когато те разберат за какво става дума, те нямат нужда тогава одобрени от правителствата си, за да ползват си. Така че тук има какво да се направи. Страниците в интернет. Има информации в тях за FC и за други инструменти. Аз използвах определени проекти, конкретни проекти, за да популяризирам FC, защото тогава хората си казват, щом като другите са могли да го направят, и аз мога. За платформите. Има две-три платформи и това е едно от предизвикателствата. Ако имах време, щях да, да обясна за какви платформи става дума, как са структурирани те, но аз се опитвам да привлека колкото се може повече платформи, да, да покрием колкото се може, повече платформи, в които да популяризираме FC. За насоките. За насоките как правилата на Европейския съюз могат да бъдат прилагани за повече сътрудничество в областта на економиката и пазара. Нека вземем предвид, ако имаме дадена разпоредба преди, е, която е създадена преди 7 години, тя може би вече не отговаря на новите бизнес модели. Какво искаме в такъв случай да постигнем? Растеж или старото статукво? Старата бизнес, е, старото бизнес статукво. Трябва да обясним на държавите членки, че понякога законодателството трябва да се променя, за да не е пощърпна развитието на бизнеса. Сега за паричната политика – паричната политика и инвестиционните инструменти. I will, I will uh, probably stop here. Thank you very much. And if you, if you have any, any further questions, I'm always... Но ще спра тук, ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви за това, което представихте във връзка с хоризонталните въпроси. Всъщност засегнахте всички е, теми, които ни интересуват. Естествено FC, Хоризонт 2020, е, търговията, схемата за търговия с е, емисии, е, пазарната економика, конкурентоспособността, стоманодобива, Китай и така нататък. Защитните търговски механизми. Е, едва ли бихме могли да очакваме повече е, от това, което получихме. Благодаря ви много. Uh, Скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 8, е, механизми за управление на единния пазар. Как можем е, да създадем по-добри е, условия за предприятия и промишленост? Как да ги облегчим, как да им предложим един по-простичък, е, по-приятен начин за е, производство и съществуване. А, говорим за един по-лесен е, живот, за улесняване на живота, но това не означава, че въпросите са лесни и е, отговорите още по-малко лесни. Давам думата на директор Валентина Суперти от Европейската комисия. Ние е, мислим най-вече за конкурентно способност, е, за инвестиции в конкурентно способност, е, за растеж и създаване на работни места. И е, се надяваме, че ще чуем е, нещо от вас по тези въпроси. Много сме заинтересовани, госпожо. Благодаря, господин председател. Добър ден днес след обед на всички вас. Започвам с вас, господин председател, но и към всички вас се обръщам, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е голямо удоволствие да бъда тук. Още повече, че преди това ви имахте един много високопоставен гост, който направи една интересна презентация. Е, ще се представя съвсем накратко. Валентина Соперти, директор е, на отдел ресурси в Генерална дирекция Растеж. Е, ще говорим за единния пазар днес, за всички инструменти и механизми, свързани с управлението на единния пазар. А колегата до мен също е шеф на отдел. Защо се радвам, че съм днес тук е, с вас? Е, точно поради тази причина, която вие изтъкнахте току-що, господин председател. От една страна е много важно да си дадем сметка за всичко това, което става на единния пазар. Това е всъщност двигателя на растежа и заетостта как точно се работи по места, как можем да улесним предприятията и промишлеността в Европа. Ето това са въпросите, по които ще говорим днес заедно с вас. И предварително започвам с благодарност за това, че ни, вие помагате и е, ни помагате да работим по-лесно. Европейската комисия разполага с е, инструменти и механизми за е, улесняване е, на живота в кавички на предприятия и промишленост в Европа. Ние не говорим за класическата правна уредба, за директиви и така нататък регламенти. Не, е, всичко е, това, което представлява всъщност е, естествено една много важна част от европейското законодателство, без което не може. Но днес ще говорим не за, така да се каже, официалните документи и за формалните процедури, които комисията може да започне и производствата при нарушаване на разпоредбите в европейското законодателство. Не, ние ще говорим най-вече за всичко това, което е в е, е, ръцете на е, всички нас, не само на институциите, но и на участниците на пазара, включително и гражданите. Първо, информиране на гражданите за правилата на единния пазар в Европа. Ние сме нарекли тази платформа съвети и консултации за вашата Европа. Your Europe. И това са възможности, които се предлагат именно в рамките на нашата платформа ние предлагаме и е, правни консултации, но тук става дума най-вече за тази по-простичка информация във връзка с правилата на пазара. И освен това, е, е, органите на, държавните, е, на държавите членки, както и комисията, е, показват всъщност всичко това, което е свързано и което е, представлява, така да се каже, един инструмент в областта на информационните технологии и информационната техника. Става дума за основните моменти в директивата за командироване, директивата за работниците и служителите и така нататък. Това е един вид пул, от който можете да извлечете информация е, толкова необходима за е, най-вече държавните органи в националните държави е, за прилагане на законодателството. И това, което е, е много важно, това е Солвит. Солвит е механизъм, мрежа, която свързва органите на държавите членки с комисията и по този начин чрез ОВИД е, се е, решават е, евентуални спорове. Ние получаваме чрез ОВИД оплакванията, жалбите. Да кажем, от една страна Польша, от друга страна Германия имат някакъв спор и ние им помагаме чрез Солвит да а, решат спорния въпрос а, помежду си. Това е един вид а, а, мех, механизъм за решаване на споровете по неофициален, неформален начин. И накрая стигаме до а, така наречения скорборд. Това е а, е, механизма, който е, предлага възможности за е, един сравнителен преглед на постигнатото от държавите членки по отношение на единния пазар. Какво е добре свършено и реализирано като цел, какво все още куца и показва слабости. вие със сигурност сте много добре запознати с тези инструменти. И така, какво е моето първо послание към вас? Комисията, както и държавите членки, са убедени, че тези инструменти и механизми работят много добре, но те биха могли да бъдат и повече и да работят и още по-добре. И по тази причина сме тук, защото вие имате много-много контакти и бихте могли да разпространите информацията за тези инструменти. И освен това бих искала да подчертая, че тези механизми и инструменти са много съществени, когато има определена инициатива на комисията, да кажем във връзка с цифровия пазар или стратегията за единния пазар. Когато говорим за цифровия портал а, а, във връзка с и цифровата врата, във връзка с единния пазар можем да поясним допълнително, че нещата са свързани естествено и с стратегията за единния пазар и а, с заключенията на съвета по конкурентоспособност от миналата година. Но а, и с Солвит ние бихме желали да насърчим компетентните органи в държавите членки да използват в по-голяма степен е, е, всички тези инструменти и процедури, които са на тяхно разположение. Е, бих предложила сега да спра, за да ви покажем едно, един видеофилм и Завършвам отново с молба към вас и послание. Много ви моля, помогнете ни да а, популяризираме тези инструменти. Благодаря ви, госпожа. Нека сега да видим филмчето. EU country every year to find a better job, to study in university, to do business, or to spend a well earned holiday. A lack of information, incorrect application of an EU rule, or simply a misunderstanding can make life difficult. Europeans shouldn't forget, no matter where they are in the EU,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 Благодаря ви. Това е, е края на филма. Благодаря ви. И сега колегите имат възможност да задават въпроси. Колегата Рубих ще започне. Да, благодаря. Много е важно, естествено, да поддържаме по-добри контакти и комуникация с гражданите. Разполагате ли с някаква статистика от социалните медии? Колко, колеги, колко граждани са проявили интерес към статистиката и информацията в различните платформи и полове? и да кажем е, къде, е, в кои държави членки липсва е, определен вид информация. Ние имаме, освен това, също един вид стратегия в Европейския парламент, съпроводени с съответните технически средства за това колко се ползва комуникацията като средство за информиране на гражданите и компетентните органи в държавите членки. Колегата Количек има думата. Да, благодаря. Хората много често и със право се оплакват, че става дума за много административни е, пречки, е, че административната тежест е огромна, още повече, че е, компетентните органи са засипани понякога от незначителни жалби по незначителни дела. Имате ли представа, горе-долу, как изглежда съотношението? Колегата Калве Кели, извинете. Е, ние в европейските институции действително вършим много и добра работа, но понякога някои от въпросите остават без отговор, а отговорите не стигат до целевата група. Така че е, какво бихте казали в това отношение? Може ли да се направи нещо повече във връзка с Олбит, например? Е, какви са данните за използване на системата до този момент? Колко граждани е, всъщност са наясно, че съществува една подобна неформална процедура за решаване на спорове? Благодарим ви много за това хубаво видеофилмче. Хубаво би било да се покаже на колкото е възможно повече хора. Но, а, когато се осъществява комуникация и когато популяризираме определени инструменти, би трябвало да съобщаваме конкретни данни и факти на гражданите. Това действително вече е, има по-голям ефект върху тях. Благодаря ви много, колеги. Няма други желания е, за изказвания. Може би аз ще е, задам следващия въпрос. Комисарят Берния преди 7 години имаше идеята да се направи нещо във връзка с развитието на единия пазар и той имаше предвид най-вече реформите в държавите членки по отношение на пазара. 12 от е, държавите е, трябваше да проведат, е, така да се каже, задължително тези реформи. Бихте ли ни казали колко от тези държави, да кажем от тези 12, за които говореше, тези сфери, 12 сфери, за които говореше именно комисария Барниер, са обект на интерес от страна на държавите членки. Например, защита на правата върху интелектуалната собственост или някаква друга сфера от е, неговия списък от 12 е, сфери сфери, за които комисарят Бърния настояваше да има една по-целенасочена инициатива. Преди 7 години ние действително идентифицирахме тези сфери и е, казахме, че има около 150 е, празноти в, е, така да се каже, уредбата и функционирането на единия пазар. Да, ние сме формулирали е, темата е, в дневния ред така. Механизми за управление на единия пазар, улесняване на живота на предприятията и промишлеността. И затова задавам този въпрос. И така, нека да започнем сега вече с е, вашия коментар и вашите отговори. Благодаря. Да, наистина. Въпросът, който повдигате е интересен и своевременен. Благодаря всъщност на всички за зададените въпроси. Ще се опитам. Дали ме чувате всъщност? Пита госпожа Суперти. Да, чувате ме. Ще направя каквото ми е по силите да отговоря на всички. По конкретиката. Благодаря за това, че е, повдигнахте въпроса за цифровото изражение. За момента знаем, че тези инструменти женат големи успехи. Мога да ви дам примери за това, мога всъщност да ви раздам след това презентацията на всички. 22 анкети се проведоха през 2015 година. 200 случая бяха е, проучени, около 2000 съобщения за комуникация бяха препратени между участниците. Тоест, това искам да ви да ви покажа, с това искам да ви покажа, че когато се използва всички тези инструменти, успехът е гарантиран. Това е, е всъщност изходната точка и нашето главно твърдение. И така се прехвърлям към устният въпрос, за да кажа, че предизвикателството се състои в следното. Има няколко предизвикателства всъщност, но аз е, за две искам да поговоря. Първото твърдение е, че резултатът е положителен, когато има участие от страна на европейското гражданство и те и, и гражданите използват техни, всички тези инструменти, които са на тяхно разположение за участие. Въпросът е колко от европейските граждани знаят за това. И накрая, всъщност на второ място, както видяхте на видеоклипа, Очевидно е и за всички нас, не само от е, съдържанието на филмчето, което ви прожектирахме. Ясно е с други думи, че това е само част от всички тези мероприятия, които сме предвидили за просветна кампания. Посетихме и комисията по вътрешен пазар, комисията по селско стопанство. Сега сме е, на посещение тук при вас, така че виждате, че работим и се опитваме да създадем този мултиплициращ ефект предаване на информацията по всички възможни канали. Освен това, работим и вътре в Европейската комисия, като се стремим да оптимизираме начина по който съществуванието на тези механизми е доведено до знанието на всички, на гражданството. Използваме за тази цел социалните мрежи – Знаем, че това е много популярно средство за разпространение на информация в днешно време. Моите деца, например, като ги гледам, това е основното им средство за комуникация. И когато успеем да предадем по канала съществуванието на всички тези механизми, то тогава наистина ще успеем да отчетем подобрение и намаляване на бюрократичната машина. Съответно, това е и приоритет за нас в стратегията за единият цифров пазар, както и въобще за европейския пазар. Сигурно комисар Бенковска ви го е споменавала неколкократно. Така нареченият портал, единен цифров портал, няма много да се разпростирам, защото не е в момента в центъра на вниманието на днешното ми представяне. Но, казано накратко, това е център, портал за информация, която иска да предаде Европейската комисия на европейското гражданство и на европейското предприемачество, но и в обратна посока. Ако европейските граждани или европейските делови среди желаят да доведат до нашето знание нещо, те могат да използват същия този портал за Европейският единен цифров пазар. Това е всъщност части от отговора ми за намаляване на административното бреме. И в отговор на въпроса зададен от евродепутат Рюбих. Благодаря за това, че ме попитахте, защото в момента започваме работа по този въпрос. За това как стратегически да се използва информацията, която сме събрали. Получаваме информация, съхраняваме я, проучваме я, наблюдаваме я, съпоставяме я и вадим изводи. Например, е, за Пример мога да дам. Механизмът за спасение, единият механизъм за спасение в кризисни ситуации, Солвит, един пример за това. От тук почерпихме голямо количество информация, за да си извадим стратегически изводи за структурната природа на информацията за това, кое структурно интересува потребителите. Това е казано в общи линии. много господин Бузек спомена 12-те действия предвидени по единният пазарен акт. За него ни попита господин Бузек комисар Барние започна работа по този въпрос, когато бе е, ресорен комисар. Започна работа по предложението за еди, акт за единния пазар, закон за единният пазар. В една и съща схема бяха включени много елементи, много стратегически насоки, които сега в днешно време и при управлението на комисията Юнкер са разпределени по друг начин. Затова може би документа, така както бе е, формулиран в началото, следва да бъде прекроен, за да отговаря на нуждите на съвременния ден. Както каза госпожа комисар Бенковска, сега имаме други приоритети, като например усъвършенстване и задълбочаване в още по-голяма степен единния пазар, създаване на повече е, възможности за бизнес средите и за гражданите и модерни, модернизиране на економиката и на промишлеността по-конкретно. И не на последно място и всъщност свързано с днешния ни дебат реализирането в конкретни обстоятелства. Благодаря. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Благодаря. Благодаря ви, госпожо директор. Днес влязохме в връзка и с генерална дирекция ГРОУ на Европейската комисия. Благодаря ви за днешното посещение, за презентацията и за отговорите на въпросите, които ви отправиха колегите. Наистина надяваме се, че е, с течение на времето ще успеем да изпълним целта си, да улесним живота на предприятията и на промишлеността като цяло. Благодаря ви отново. Благодаря ви. Аз на свой ред за това, че ме поканихте и ни отделихте време. Винаги сме на ваше разположение. Благодаря. И така, минаваме към следващата точка, а именно проучването относно промишленост 4.0. Представенето е от Ян Смит от Центъра за стратегии и оценки. Нека да ви е, кажа, че това проучване бе заявено от нашите координатори през 2015 година, за да стане ясно кои от е, критериите следва да бъдат изпълнени, за да има желание да се постигне желаният успех е, в държавните поръчки. Често чуваме за този проект, наречен промишленост 4.0. Е, Ако позволите, господин директор, да ви приканя в началото на презентацията да дадете кратка историческа справка за това от как се родила тази е, инициатива за проучването промишленост 4.0 е, и каква е крайната цел, която то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 благодаря. Разбирам, че нямаме много време за презентацията, така че ще бъда кратък. Ще говоря по същество, <clears throat> за да имаме време за въпроси. Докладът е много по-подробен, много повече от моята презентация. Целта на презентацията е да осведомя депутатите за политическия контекст на стратегията Индустрия 4.0. Важни са технологическите, социологи, социалните и бизнес промени и въздействието на индустрия, на промишленост 4 върху тези елементи. И накрая ще ви представя моята оценка. И така, целите днес. Е, нашата цел е да информираме дебата, като се съсредоточим за върху връзката между дигиталните технологии и продуктите и услугите. След, на следващо място искаме да дефинираме какво означава, какво е и промишленост 4.0, какво означава тя за технологията за, социалния бизнес, за социалната и бизнес парадигма. Индустриалната политика бе анализирана много пъти от 70-те години насам. Това време се характеризираше с целеполагане и целенасочване към определени индустрии. В последствие политиката се съсредоточаваше за създаване на един благоприятен климат за бизнеса. От 2000-та година има нов подход към бизнеса. Има данни в доклада, които са важни, които показват, че има разлики в производителните мощности, в производителните индустрии между държавите членки. Основата е обаче какво представлява промишленост 4. Това е организация на производството, основано на услугите, по цялата верига на създаване на стойност. Използват се главно системи, управлявани от компютри, системи, които могат да вземат своите решения. Това са трябва да се, са изпълнени определени условия за промишленост 4, а именно промяна на производствените процеси, спазване на определени стандарти и развиване, развитие на бизнес модели и изследване, обучение, професионално развитие и правна среда. Виждате, това, са, това е цял коктейл от неща, които могат да се обсъждат. Важно тук е да се подчете че става дума за интернет на нещата, интернет на услугите и промишления интернет. Трябва да се знае, че това са различни концепции. Стратегията е описана в документите, свързани с промишленост 4. Тук нещата опират до различни видове политики, които опростяват упростяват и олесняват бизнес процесите. Това са неща свързани с инвестиции, иновации. Става дума тук и за сътрудничеството между различни бизнеси. За тази цел имаме нужда от интеграция между жизнените цикли, производството и начина на и жизнените цикли на продуктите. Предимно имаме предвид тук промени, които ще засегнат главно малките и средни предприятия. За това говорим за една двойна стратегия, стратегия, която да подкрепи промишлеността. Когато погледнем е, бизнес средата, виждаме, че много от бизнесите разбират, че има огромни технически предизвикателства, когато се говори за промишленост 4 и малко от малките и средни предприятия са подготвени за тези предприятия предизвикателства. Производственият сектор ще е най-засегнат, но не знаем нищо друго за другите сектори. Предизвикателствата са свързани и с цифровата сигурност, личното пространство, защитата на екологията, на, на околната среда. Разходите за справяне с тези проблеми, тези разходи непрекъснато нарастват. Създадени са публични институции, които и имат за цел да подобрят киберсигурността. Има голяма подкрепа за изследвания в държавите членки, но все още много неща трябва да се направят. Сега влиянието на промишленост 4 върху социалната промя... промяна. Има много малко разбиране сред обществеността за промишленост 4. По принцип, промишленост 4 е термин отцветен положително. Синдикатите за момента са резервирани. Има резерви и от страна на цифровия единен пазар. 825 хиляди е, са дигиталните специалисти, които работят в тази област, в областта на промишленост 4.0. Но истината е, че нивото, което се изисква от тези специалисти е много по-високо от средното ниво на цифровите специалисти. Значи необходимо е по-добро образование и обобчение. По отношение на доставките, Нивото в Европейския съюз е, е, е много различно. Освен това, когато погледнем разликите в бизнес парадигмата, виждаме следното. Има големи промени за малките и средни предприятия по отношение на гъвкавостта, риска, независимостта. Е, в Германия Например, бяха запитани около 1000 предприятия с оборот между 500 000 и до 125 милиона, които казаха, че около 35% които бяха малки и средни предприятия, те казаха, че за тях промишленост 4.0 не играе никаква роля. В публичният сектор, за публичния сектор може да кажем, че за да останем конкурентоспособни като със страни като Китай и други страни, промишленост 4.0 трябва да бъде приложена в тези сектори. Нашата обща оценка. Промишленост 4.0 представлява голямо предимство за нас, обаче има и големи рискове и заплахи. Ще има печеливши, ще има губещи за следващите 10-15 години. Сега за политиката, въздействието върху политиката. Ясно е, че тези концепции, свързани с е, промишленост 4.0, са пан-европейски концепции и те трябва да бъдат прегърнати, ако искаме да имаме успех. Но държавите членки, те също трябва да оценят своите политики и да ги приспособят към промишленост 4.0. Има някои недостатъци по отношение на политиките. Политиките не винаги са адаптирани към промишленост 4.0, към развитието на интернета, към развитието и изследванията, каква, какъв е дефицитът тук, подценява се човешкият фактор. Аз е, доста бързо прехвърлих тази презентация, но я надявам се въпреки всичко да сте придобили обща представа от материята. С удоволствие ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря за вашата презентация. Ето имаме и хартиена версия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 целеполагането, целите на промишленост 4.0 са естествено много важни. Промишленост 4.0 ще е важна за развитите страни, за развиващите се страни. За тази цел обаче ще, има, ще имаме нужда от квалифицирани хора – и от достъп до технологиите. Губещите страни ще бъдат тези, които залагат на традиционните начини на производство. Трябва още от сега да започнем да мислим за социалната проблематика. ако не почнем да се готвим от сега, много предприемачи няма да имат възможност да оцелеят. Туто záležitost byli připraveni a abychom byli Много е важно да сме подготвени за такъв един преход. За такава промяна трябва да предупредим хората и трябва да ги посъветваме какво да направят. По-възрастните служители, работници, които са свикнали да работят по традиционния начин, те, ще, те много трудно ще могат да бъдат преквалифицирани. Не всички ще могат да намерят своята реализация в роботиката, даже напротив, много работни места ще бъдат загубени. Трябва да се погрижим още от сега за хората, които заради роботиката ще загубят работата си. Естествено, не всички могат да работят в изследванията и развойната дейност в тази област. Затова искам да знам как си представяте ситуацията от, този, от тази перспектива. Ние искаме да запазим промишлеността и бизнеса в Европа. Ние не искаме производствата да се изнасят. Ние се борим срещу дъмпинга на ниските заплати. Но как ще се справим с всички тези предизвикателства? Каква е вашата концепция? Тук виждам една голяма опасност – Страхувам се, че губим важен потенциал. Затова тази тенденция трябва да бъде а, овладяна. овладяна. Госпожа Тоя има думата. Благодаря ви за презентацията. За съжаление, чух само първата част. Затова пък много внимателно прочетох текста на вашето изследване. Е, много интересно е, е това изследване във връзка и с е, изслушването, което ще проведем утре относно енергията, дизайна, енергийния и промишления дизайн. Много от колегите в тази комисия, както в това число и аз, се занимаваме именно с тези въпроси, за които вие говорите за изследвания, посветени на бъдещето. И много често чуваме, че за много от предприятията се променя бизнес модела. Има предприятия, които а, а, са били чисто производствени предприятия, а сега се превръщат в предприятия за услуги. Е, наистина ли е така? Е, променя ли се бизнес модела на е, предприятията и техния профил? Вие казахте на края на вашето изложение, че не бива да сме твърде репресивни, че би трябвало да оставим така, и нещата на пазарните сили в известен смисъл, но как ще решим проблемите с необходимостта от квалифициран персонал? ще трябва да се е, придобиват е, нови умения, нови знания. И има ли достатъчно е, центрове за обучение, които предлагат наистина е, такива нови е, умения и знания? Госпожа Капел, да, благодаря. Е, за презентацията на това много мащабно изследване във връзка с промишлеността 4.0. Ние е, се занимаваме с проблемите на цифровизацията и за това е, именно нашата комисия ви помоли за експертна оценка по тези въпроси. Вие говорите за е, промените, е, в е, технологичен аспект, е, социалните промени и промяната на економическата парадигма. Вие представихте вашите виждания за технологичните промени. Ние говорим за iCloud, за интернет на нещата и така нататък. Колегите говориха вече и за всичко това, което е свързано с социалната проблематика, но много от хората всъщност нищо не си представят под промишленост 4.0. Е, очевидно, е, нещата, така както вие ги представяте, са започнали от Германия, е, най-вече във връзка и с грижите ни за малките и средните предприятия. Естествено, нещата са свързани с един преход, с една промяна и в социалната сфера. И тези промени се съпровождат и с необходимостта от нови познания и нови умения най-вече за да могат хората да следват тези технологични изменения. Естествено, че новите технологии предлагат растеж от 400 милиарда в рамките на единния пазар. Междувременно вече виждаме и резултатите, очакваме и нови работни места целият този сектор на комуникационните, информационните е, технологии, иновации е, се развива много динамично и се разраства бързо. Малките и средните предприятия обаче до 35% смятат, че не са засегнати от е, процесите на цифровизация, докато Европейската е, комисия също е, твърди, независимо от е, това, че вижда голям потенциал именно в тази сфера, твърде малко заинтересовани малки и средни предприятия. Конкретен въпрос. Вие говорите и за един случай номер 5, който се отнася до Китай и сте почертали два аспекта, а именно две основни инициативи Интернет Плюс и Made in China. Вие знаете, че е, на е, Народния конгрес е, е, се обяви и един нов план за економиката е, и е, Китай смята да реализира там един преход, който наистина ще бъде революционен, ако това се случи. Как точно виждате нещата в това отношение? Най-вече във връзка с преминаването повече към сферата на услугите и индустриализацията. Благодаря ви има ли други заявки за изказване? Ще си позволя да задам кратък въпрос тогава. За нас би било много интересно да видим каква е разликата между роботиката и в рамките на е, индустрията в нашия е, континент и САЩ, е, Южна Корея, е, Китай, Хонг-Конг, е, е, Сингапур. Къде сме ние? Е, това е в общи линии въпроса. Е, къде сме ние е, при едно сравнение в световен мащаб? Какво правим? Какво успяваме да направим? Изоставаме ли в сравнение с глобалната економика и водещите сили? Е, е, включително и по отношение на е, политиката ни във връзка с климата. <laughs> и така, даваме ви думата. Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Е, много важни въпроси, очевидно и на място. В целият текст на, във връзка с нашето изследване ще намерите отговор на тези въпроси. Естествено, става дума за четвърта индустриална революция, така поне твърдят някои. Въпросът е случва ли се това наистина или не. А, при всички положения нещо се случва. Не знае дали е, четвърта е, индустриална революция е точното наименование. Е, интересен е въпроса. Ако погледнем историята на индустриалните революции, ще установим, че е, там, където започва индустриалната революция, е, се провежда действително една много радикална реформа. Нещата се променят. Е, е при всички положения промени има в наше време, в целия свят, е, в сравнение с е, това, което сме наблюдавали в миналите години. Много интересен въпрос. основните е, моменти, които трябва да споменем, всъщност се съдържаха и във вашите въпроси. Е, трябва да е, осигурим високо ниво на квалификация на умения, за да могат хората да са в крачка с технологичните промени, естествено. Е, е, има е, немалко документация в това отношение, създадена в Германия. Става дума и не толкова за умения, колкото за начин на мислене, който трябва да се промени. Например, идеалният профил при набирането на служители е, вече се променя. Е, става дума най-вече за е, компютърни умения, за комуникационни умения. Например, много се търсят така наречените менеджери по комуникациите. Е, способността да виждаш, така да се каже, като от е, е хеликоптер, е, е, как се развива индустрията, да развиваш е, своята собствена индустриална визия. Е, всичко това, естествено, означава е, промяна и в поведението, промяна в мисленето. Това е само част от темите, които се дискутират във връзка с. Е, промените в е, е, промишлеността. Естествено, не става дума само за един човек, който би могъл чрез една промяна в поведението или мисленето си да промени нещата в дадено предприятие или в промишлеността на дадена страна. Не, необходими са промени сред хората. Повечето хора би трябвало да си дадат сметка какво са в състояние и какво биха желали да направят, за да тласнат напред промишлеността и економиката. Има хора, които са на по-високо равнище, естествено, и които могат да направят много. Но това е и голямо предизвикателство пред всички от тези, които се занимават с кибертехнологиите, с компютърните технологии с иновативните технологии. Има и хора, които разполагат вече с такива познания и умения. Вие знаете, че в рамките на единия цифров пазар естествено не, не може да се мисли за някакво развитие, ако ня, не разполагаш с необходимите компютърни умения и умения за работа в интернет. Е, по същия начин е, се развиват нещата, естествено и в Виетнам, и в Корея, и в много други е, страни, с които, така да се каже, се допълва всичко това, което правим и ние. В Германия, например, има една определена тенденция в последно време за мобилизиране и за набиране на кадри от други части на света, за да се създаде, така да се каже, колективният пул от умения, които са необходими в момента. Има много изследвания и в това отношение. Е, посветени на определени сектори, на определени части от света, на определени региони. Но е, до, висок, до голяма степен някои от е, така, идеите са спекулативни, които се разпространяват в тези изследвания. При всички положения определени групи е, в, от населението на света ще се възползват и от такива изследвания и ще могат да направят нещо на тяхната основа. И така, как точно да обучим, да подготвим хората, да им дадем новите познания и умения, които ще са необходими? Това е големият въпрос. Социалната сигурност е, също е много важен е, обект и важна тема е, в центъра на тези изследвания във връзка с е, развитието на економиката. Какво ще стане, например, с всички тези хора, които работят в момента на единия пазар, а след 30 години, е, да кажем, економиката и технологиите ще са се променили, така че тези хора може би няма да са вече на необходимото ниво. Е, естествено, бизнеса трябва да се промени е, и всичко това, което се включва в е, понятието промишленост, интегрираните технологии, споделянето на данните, едва ли е в в, по силите на една единствена компания, на едно единствено предприятие. Ще трябва да се объединяват силите, за да се анализират добре първо процесите в момента, за да се види къде са слабите места и да се помисли за общо решаване на проблеми. Така че в определен но пространство в определен регион, да кажем в Европа, цялата промишленост би трябвало да действа съвместно, за да се получи необходимата промяна. Много важно и нещо, което аз не споменах в моята презентация, но какво точно се разбира именно под 4.1, когато говорим за промишлеността и повечето от хората говорят именно за новите технологии, за иновативните е, така, информационни и комуникационни технологии, за интернет на нещата и така нататък. Основната, първоначалната идея бе да се подготви германската е, произв... произвеждаща индустрия <laughs> са предизвикателствата на новото време за развитието, бързото развитие в изследователската и развойната дейност. Но не само Германия е страната, която мисли за тези процеси. Естествено, интернет на нещата и клаудинг са иновации, които засягат е, и много други страни в света. Е, те засягат не само производството, те засягат и услугите. Всъщност, General Electric разви идеята, че е, промените в технологиите би трябвало да бъдат развити на основата на интернет, защото само по този начин могат да се, да се постигне напредък. Както по отношение на производството, така и по отношение на услугите и в различните сектори вече е, бяха лансирани различни е, е, идеи. От една страна се прави разлика между интернет на нещата и индустриален интернет. Но тук няма да имаме възможност да се спрем на различните сектори в економиката. И така, Нещата започват там, където всъщност е, промяната е, в технологичния смисъл на думата може да се осъществи. Е, и в Германия тези индустриални сектори все още са в началото на целият този процес. Но при всички положения на първо място са е, сектори и предприятия, които е, са в състояние е, повече от другите да го направят и след това нещата вече ще се разпространят и генерализират. Говорихме и за социалните аспекти, естествено свързани с работници и служители. Обучението е много важно документацията, която за сега е на лице, се отнася до това да обучиш хората по различен начин, по неконвенционалния, познатия ни начин, за това как на основата на овладяването на различни компютърни технологии и комуникационни технологии биха могли да променят своето отношение към нещата и своето поведение. И Естествено е, са необходими съответните специалисти по е, информационни технологии, но те е, но от новите, новия вид служители и работници се очаква не само да познават добре компютърните технологии, интернет и така нататък, но да могат и да така, да убеждават хората, да разясняват на хората по един убедителен начин. Тоест, комуникативните умения също излизат на преден план. Много важно е, е и е, концептуалната е, индустрия или индустрията за развиване на концепции да бъде насърчена също. И така, струва ми се, че това бяха основните въпроси, които зададохте, а сега стигам и до последния въпрос. Как, е, е, къде е Европа в сравнение с другите страни? Очевидно, има големи разлики между различните части на Европа. Германия определено е в челните редици, Обединеното кралство също и фирмите лидери в областта са също в тези държави, също с, заедно с Китай. Няма защо да крием това. Лидери има на много места. Ако погледнем на другите световни играчи и по-специално на Китай, ще отбележим, че те също напредват непрекъснато и че китайската економика особено се облагодетелства в голяма степен от обмяната на опит с останалите водещи играчи в бранша, включително и европейските фирми. Знам, че има няколко въпроса, някои ключови такива, като например сигурността в обмена на данни, които не можах да е, застъпя в отговорите си. Опитах се да отговоря на по-голямата част. Ако нещо е останало, моля да ми да ме извините. Благодаря ви, каза председателят. Следващият път ще имаме време и за тези допълнителни въпроси, които евентуално сега са останали без отговор. Благодаря ви за работата, която извършвате. Благодаря на вас и на вашия екип. Това бе смисъла всъщност на откриването на специален изследователски център за... в Европейският парламент, за да можем да имаме наши собствени изследователи, които да правят проучвания и да дават отговор на въпросите, които им задаваме. И така, благодаря ви отново. Благодаря ви за доклада и за представянето му. И така, колеги, приключихме нашата сесия. Утре в 9 часа ще говорим за ТИТИВ в 10 часа. Утре сутринта ще гласуваме. И ще продължим до 12.30. В 3 часа ще имаме изслушване, така че това ни очаква утре. За повечето от вас, днес това е края на деня, на работния ден но някои от вас ще трябва да останат. Ще проведем заседание на координаторите. Нашият нов колега започна днес много добре своята работа. Вие бяхте активен цяла сутрин, виждате. Вашият предшественик беше стар член на нашата комисия. Той също беше много активен. А мисля, че успешно ще го замените. Благодаря, колеги. След 5 минути ще продължим с заседанието на координаторите.